Преминаваме сега към дневния ред за тази седмица. Е, съгласно член 149 от правилника, съвета на президентите при дневния ред, с който разполагате, политическата група на ЕНП поиска за, за днес дебат Та относно удължаване разрешаването на използването на активната субстанция глифозат след доклада Карим. Кой, кой ще се изкаже за това предложение? Заповядайте. Благодаря, господин председател. От името на НП бих искал да предложа допълнение към дневния ред по тази точка тази вечер За глифозатите, по инициатива на колегата Карим, всъщност бихме искали да разискаме този въпрос за глифозатите, тъй като той е важен за много от нашите съграждани. Благодаря. Благодаря. Нямахме превод на английски език, господин председател. Искате ли да повторите, госпожа Далахай? Заповядайте. Да, господин председател, от името на Европейската народна партия бих искала да допълним разискване по дневния ред за тази вечер за веществото глифозат. Разискването може да протече след въпроса повдигнат от колегата Карим. И както казах, трябва да си дадем тази възможност да обсъдим въпроса за глифозата в пленарната зала, тъй като той е от значение за нашите съграждани. Някой желая ли да се изкаже за това предложение? Господин Ламбертс. Господин председател, това наистина е въпрос, който безпокои много от нашите съграждани и така в един дебат би имал полза. Благодаря. Някой против предложението? Господин Брок? podporuji debatu o glyfosátu tak jako já pořádal jsem k tomu parlamentu konferenci ale ta věc byla dostatečně Господин председател, този въпрос беше надлежно обсъден на заседанието на комисиите, които бяха предавани по интернет. Няма какво да се добави срока за подаване на измененията. Завършва се, изтича след 1 час и 30 минути. Няма смисъл от нов дебат. Добре, нека тогава да гласуваме за това предложение, който е за предложението на господа Далахе може да гласува. Против? Въздържали се? Предложението е прието. Може да проверим, ако искате, но според мен беше съвършено ясно. Имаше много ясно мнозинство за предложението, но ако искате, нека да проверим. Нека електронно да проверим. Е Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Добре, прекратете гласуването. 255, 91 против, 16 въздържали се. Повтарям още веднъж, предложението е прието. Дебата а, във връзка с това възражание съгласно член 106 от правилника ще се проведе след доклада Карим. За вторник няма искания за промяна в дневния ред. За сряда ми беше съобщено, че Малта е оттеглила своя кандидат за сметната палата, така че доклада на господин Шолтес е изваден от дневния ред. Има ли други промени за дневния ред? Не, няма. В такъв случай дневния ред се приема. Е, имам процедурен въпрос от господин Питела. Искам да изразя това, че групата е скандализирана от отношението към бежанците в Идомени престъпно и неприемливо е да се стреля срещу лица, които търсят международна закрила. Искам да ви напомня, че Македония е страна кандидатка за член на Европейския съюз. Искам да ви помоля, господин председател, да призовете категорично властите на Македония да сложат край на това поведение. Също така Искам да обърна внимание на Frontex. Казват ми, че Австрия е започнала изграждане на превентивна, превентивна бариера на Бренер. Аз помня превентивната война на Джордж Буш. Катастрофа. Пита, вива. Um След като колегата питала взима думата, ще я взема и аз, е, скъпи е, колеги ние желаем отношението към всички хора да бъде достойно и човешко. Знаем обаче, че Гърция е предложила места на беженците, където те ще бъдат настанени при добри условия, но беженците са отхвърлили това предложение. Искам също така да подчертая, че беженците също трябва да се придържат към законите и правилата. Госпожа Берес иска думата по процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Нашата група бе поискала приемането на резолюция по спешност относно положението в Сенегал и в частност на господин Бурки е, съжалявам, е, че това се оказва невъзможно. Би трябвало да обърнем лично послание към президента на Сенегал, е, тъй като господин не, не, не, не, не би могъл да бъде хвърлен затвора на следващия ден след заседанието на арбитражния съд при ООН по международната търговия. И все пак той е хвърлен затвора от сенегалските власти и аз бих искала да обърнем послание към президента Макисал на Сенегал. Благодаря ви. От е, различни страни се обърнаха към мен по този въпрос. В контакт съм с посолството на Сенегал. Ще се свържа и с президента на страната. Други желащи да се изкажат? Няма. В такъв случай ще започнем работа по дневния ред с изявление на съвета и комисията относно Международния ден на ромите. За комисията госпожа Юрова има думата. Дами и господа, госпожи и господа депутати, от името на Европейската комисия благодаря за тази възможност да говоря